Good morning, colleagues. Um, warm... Добро утро, колеги. Добре дошли на всички. Специално искам да поздравя с добре дошли нашите румънски колеги. И двамата румънски министри, господин Тоада и господин Дам. Добре дошли на двамата. Преди да започнем с първата точка от дневния ред, представянето на приоритетите на румънското председателство, искам да направя няколко съобщения. На първо място приемането на дневния ред. Има някои разлики в дневния ред. 27 точка разглеждането на проекто доклада на споразумението за сътрудничество между Юрджест и а, Грузия ще се състои в 10.30 вместо 11.40. 26 точка изменения във връзка с създаването на фонд за вътрешна сигурност ще бъде в 10.50 вместо 11.20 часа и 23.25 точка за визите ще бъдат разгледани в 11.10. Ако нямате възражение, това ще бъде прието. Освен това, приемаме протокола от среща на 27 септември 2018 година. На какви езици ще се превежда? Всички, освен на датски, хърватски и галски. Делегирани актове и актове за изпълнение ще мина бързо през тях. Делегирани актове, политическите групи ме помолиха и по тяхно искане писма за уведомление бяха изпаратени на съвета и комисията за продължаване на сроковете за преглед на следните делегирани актове. делегиран регламент на комисията от 14.12.2018 и делегиран регламент на 14.12.2018 за промени в втория анекс на регламент 516-2014 година. На 16 януари 2019 получихме регламент на комисията в връзка с директива 10.1477 за систематичния обмен на информация за огнестрелни оръжия в Съюза тези а, делегирани актове бяха разпратени до всички членове на комисията Либе посредством техния, посредством нашия бюлетин на, 20, на 18 януари 2019 година. Ако искате да повдигнете възражение, трябва да го направите преди 30 януари 2019 година в 12 часа. На 21 януари 2019 година получихме уведомление от Европейската комисия за предстоящата консултация на във връзка с делегирания акт за високорискови трети страни. На 10 януари 2019 година получихме а, решението за изпълнение на комисията за подходяща защита на лични данни от страна на Япония от закона за защита на личната информация. Основният законодателен акт е регламент 2016-679. Вие също сте получили информация за това. Ако имате възражение, може да го направите преди 24 януари 12 часа. И сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред. И да подзавим още веднъж са добре дошли двамата министри, които ще представят приоритетите на румънското председателство. Ние вече се срещахме с представители на председателството, така че ще започнем бързо работа. ще чуем от е, двамата министри повече подробности е, във връзка с програмата на румънското председателство. Поздравям се, добре дошъл е, господин Тодор Тодър, който е министр на правосъдието, както и Кармен Даниела Дан, министр на вътрешните работи. Вие ще ни представите приоритетите на румънското председателство в областта на правосъдието и вътрешните работи. Доколкото разбрах, Господин Даниела Дан ще започне пръв. Това договорено ли е с вашият е, колега? Даваме е, време за изказване на двамата министри между 10 и 12 минути. И след тяхното представене ще дадем думата на нашите координатори и членове на комисията за въпроси. Двамата министри могат да отговорят както желаят на тези въпроси, които са им зададени, да ги групират тематично или да им отговорят последователно. И сега дам думата на господин министър Дан. Уважаеми господин председател мораеш, уважаеми членове на комисията, дами и господа, за мен е голямо удоволствие да бъда днес в вашата комисия, за да ви представя приоритетите на румънското председателство в областта правосъдие и вътрешни работи. Румъния се присъедини към Европейския съюз преди 12 години и сега поемаме кормилото в Европа. Основната ни цел е да постигнем една консолидирана Европа, която е по-силна и по-обединена. Това е нашата първостепенна задача, която за нас е, е, е свързана с много отговорност. Знаем, че действаме в сложна среда. Ефектите ще усетят е, не само гражданите, но и правителствата на държавите на Европейския съюз. В момента сме изправени пред много предизвикателства, както от е, вътрешно-политическо, така и от външно естество. Основната ни задача, с която трябва да се справим сега, е да се справим успешно с е, напускането на Великобритания. Но предизвикателство представлява също така и е, външните граници. Искаме да постигнем повече обединеност и повече съвместни действия. Всеки път, когато обсъждам с моите колеги, докъде сме стигнали при разглеждането на различните досие, да се питаме какви са най-подходящите мерки и следващи стъпки, за да придвижим напред едно досие. В този случай си задаваме следния въпрос как съвсем конкретно можем да подходим към едно досие, като същевременно отчитаме и съмненията и опасенията на европейските граждани. Придвижваме се бързо по една тема, която е доминираща за нашето председателство. Това са предстоящите европейски избори през май. Можем да кажем, че сега наша задача е да чуем гласа на европейските граждани и да разберем какво ги вълнува. Европейските граждани трябва да бъдат поставени в центъра на нашата работа, като Обединен Европейски съюз. Трябва също така да запазим и ценностите на Европейския съюз. Уважаеми госпожи и господа, Едно нещо затруднява работата ни. Това е факта, че нямаме достатъчно време. Времето минава бързо. Това изисква от нас да работим по-интензивно и по-ефективно. Трябва да бъдем и по-отворени, отколкото обичайно. Обсъждането и дискусиите между Европейския съвет, е, Европейската комисия и Европейския парламент ни разглеждаме като работа в екип за намиране на най-добрите решения, за да можем да се придвижим напред. Искам ми се темите и досиетата да бъдат придвижени напред е, конструктивно, защото имаме обща цел силна, благоденстваща и устойчива обединена Европа, която е близо до гражданите. В същото време тази обединена Европа трябва да бъде силен актьор в световен план. Нашата архитектура се гради на основни принципи, които не са обект на дискусия. Една от техните цели е да се гарантира сигурността. Глобализацията е огромен шанс за Обединена Европа, но в нея се крият и рискове, защото тя съдържа опасности, с които не може да се справи нито една държава самостоятелно. Тя засяга пряко и гражданите на европейските държави. И в този смисъл сътрудничеството и обединението на държавите трябва да бъде реално, а да не бъде само на хартия. Нашата съвместна работа ни поставяме в центъра на нашето председателство на Европейския съвет. Искаме да допринесем пряко за консолидирането на Европейския съюз. И тук искам да помоля за вашата подкрепа и ви благодаря предварително за вашата подкрепа и за вашето сътрудничество. Управлението на границите, подсилването на вътрешната сигурност, изграждането на надеждно шенгенско пространство, уреждането на визовите въпроси и е, хуманитарни въпроси също са в центъра на нашата работа. Нека с няколко думи да ви опиша основните аспекти на нашата работа. Първо, консолидирането на вътрешната сигурност. Терористичната заплаха все още присъства осезаемо. Измина известно време без големи терористични атаки в Европа. Но на 11 декември 2018 година отново имаше нападение на поледния пазар в Страсбург. Вие действахте изключително конструктивно в тази ситуация, както и, и изобщо в борбата с тероризма. Това личи и от съответния доклад на тази тема. Ще обсъдим в Европейския съвет този доклад, за да изберем неподходящите мерки, за да се защитим от подобни ситуации и да гарантираме сигурността на гражданите. Тук се радваме да работим по-нататък с вас. На тази тема ще бъде посветен неформален, неформално заседание на съвета ПВР в Румъния. Ще има представители на Европейския парламент. На второ място стои устойчивостта на обществото, друг наш приоритет. През пролета ще посветим конференция на тази тема, за която ще получите своевременно покана. Съсредоточаваме се върху мерки за превенция. Искаме да работим и по превенционни мерки в затворите. Тук искаме да стимулираме обмен на най-добри практики между държавите членки за противодействие на радикализацията, както а, онлайн, така и офлайн. Искаме по този начин да запазим сигурността на обществения живот. Според нас тази превенция е нужна не само днес, тя ще е актуална и в следващите години. Според нас е много важно гражданското общество да бъде информирано и да следи събитията. По този начин то ще може да подкрепя нашата работа. Имаме по този начин, чрез превенцията, възможност да следим поведението на хора, които са под наблюдение. Но ако гражданите също са бдителни, можем да получаваме и повече сигнали. Превенцията на радикализацията има положителни резултати и до сега, но не можем да смятаме, че сме в сигурност, ако не намерим подходящи решения за справяне с първопричините на радикализацията. Искаме също така да създадем единна система за обмен на финансова информация. Ще продължим работата си в рамките на тристранни преговори. Основният въпрос е да се упражнява контрол върху съдържание е, в интернет с терористично съдържание. Приканвам ви да обърнете повече внимание на това важно предложение. В същото време се стремим да въведем политически цикъл 2018-2020 година за Европейския съюз. В момента се консолидират стратегически и оперативни мерки в съвета. Тяхната цел е митническите служби да бъдат по-ангажирани за осигуряването на вътрешната сигурност. Във връзка, например, с контрабандата на наркотици. Тази година се навършва 10 години от приемането на законодателен акт във връзка с борбата с наркотици и с тяхната контрабанда. Тази година ще бъдат прегледани политиките за борба с контрабандата на наркотици в световен мащаб. И в тази среда ние ще консолидираме своите усилия, за да можем да минем успешно през тези преговори. Сега няколко думи за вътрешната сигурност. През 2018 година се осъществи пилотен проект е, за информация за е, криминални прояви. ЕУ надмет. и имаме успехи и обмен на информация между различните агенции и съответните органи. Ние подкрепяме тези новаторски мерки, които ще продължат до средата на 2019 година. Имаме и наши е, мерки, подкрепа за работата на полицията с е, анализи и допълнителна информация работата на полицейските служби трябва да бъде приспособена към мултикултурната среда на работа в европейските държави. Бъдещето на нашата работа зависи от справянето ни с тези приоритетни задачи във всяка държава. Искаме да се застъпим за последователност, в тези дейности, защото на карта е заложена сигурността на гражданите ни. Искаме конструктивен диалог между съвета, Европейската комисия и Европейския парламент. Имаме нужда от вашата подкрепа, за да постигнем целите си. Сега за управлението на вътрешните граници и за шенгенското пространство. Сигурността на външните граници е една от най-важните гаранции за функционирането на шенгенското пространство. И тук ще направим усилия за намирането на добри решения, да продължим преговорите, да удължим и да подкрепим мандатите и работата на граничните брегова охрана и на граничните власти. В същото време ще се стремим към по-добро управление на миграцията. Сега за работата на информационните системи на европейско ниво. Това също е важен аспект от нашата работа. Румънското председателство ще продължи усилията за предложение за регламент за консолидиране на личните документи и разрешените за пребиваване в целия Европейски съюз. В същото време ще е, усилим и кодекса за шенгенското пространство. Също така ще направим преглед на шенгенската система. Румънското председателство ще работи по тези въпроси. Предвидили сме е, посещение на място и ще следим е, как държавите членки изпълняват е, своите планове за действие. Сега по въпроса за миграцията. Държавите членки ще продължат усилията си за намиране на най-голям общ знаменател на общите усилия искаме повече отговорност и повече солидарност, за да направим системата за миграция по-ефективна. Ще продължим да говорим за регламента за процедурите за обежище и очакваме решителен напредък. Опитваме се да работим по-добре с служителите, които работят по миграционни въпроси. Ще продължим и тристранните преговори. Относно намаляването на незаконната миграция в Европейския съюз, ние ще подкрепим усилията, които се полагат от СВД и от други европейски партньори относно консолидирането на сътрудничеството ни с държавите на происход и на транзит по един предсказуем начин. Искаме да насърчим развитието на инструменти за законна миграция като допълнителна мярка за намаляване на незаконната економическа миграция. Относно визовата политика, румънското председателство ще се стреми да приключи преговорите по визовия кодекс, както и осъвременяване на сегашната система ВИЗ. Освен това, ще разгледаме евентуални мерки за непрекъснатото обучение на служителите на Европейския съюз, които се занимават с визовата политика. В областта на гражданската защита румънското председателство ще обърне особено внимание на гражданската защита, комунитарната помощ, управлението на кризи. Ние искаме да приключим работата по механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Ние ще поставим силен акцент върху подготовката на ниво Европейски съюз и държави членки. Мерки, които се предприемат при спешни ситуации, непредсказуеми събития. и такива, които може рядко да се случват, но имат сериозен економически и друг ефект господин председател Мораш, уважаеми членове на комисията Либе, дами и господа. Това бяха основните елементи, които искахме да подчертаем в началото на днешната ни среща и аз очаквам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви. Сега давам думата на министър Тоадер, министър на правосъдието на Румъния. Господин председателю, дами и господа, уважаеми членове на Европейският парламент, аз съм тук е, пред вас за втори път. И за мен е, е висока чест, че имам възможност е, да направя презентация относно приоритетите на румънското председателство. Аз ще се опитам да отговоря в последствие на вашите въпроси. Като министър на правосъдието, искам да отправя едно послание относно това колко високо ценим Европейският парламент, тъй като този парламент като законодателен орган е най-виш израз на демокрацията и на демократичната легитимност на Европейския съюз. Искам да благодаря на австрийското председателство, тъй като съумяхме да установим много добро сътрудничество с тях през предходния период. Това ни позволи да се подготвим по разглежданите досиета, да финализираме някои от тях и да постигнем напредък по други от тях, като същевременно лансираме и някои инициативи на румънското председателство. Ние ще се ще е, искаме да се сътруднича много тясно с вас, с вашата комисия, с Европейският парламент, тъй като само заедно ще можем да реализираме установените стратегически цели и законодателните приоритети на Съюза. Разбира се, ние няма да нарушаваме правата, ние ще използваме всички методи на водени на преговори. Ние ще търсим консенсус там, където това е възможност. Когато се търсят компромиси, това е по-добрият подход. Ние ще продължим да работим върху това, което вече е постигнато, това, което е постигнато от предходните председателства в областта на европейските регламенти и стандарти в сферата на правосъдието и вътрешния ред. Ние ще го направим, за да можем да стимулираме политики, които акцентират върху интересите на гражданите, за да се засили доверието на гражданите към правосъдната система, да се засили тяхното доверие към европейският проект, проект и бъдещето му. Предстоящият период е изпълнен с предизвикателства – и аз съм убеден, че ще можем да ги преодолеем и ще постигнем целите, които сме си поставили за референтния период, а именно по време на румънското председателство на съвета на Европейския съюз. Ние искаме нашето председателство да бъде ефективно, да се основава на тясно сътрудничество, да бъде предизвик... председателство, което търси постигането на резултати, по финализирането най-вече на проекти, които сме си поставили като цел. Ние ще следваме основните насоки, ще се съобразяваме с основните ценности и права, ще се съобразяваме с върховенството на закона, като същевременно отчитаме разнообразието на правни системи в държавите на Европейския съюз. Ще се опитаме също да засилим взаимното доверие между правосъдните системи на държавите членки. Ще направя кратка презентация на приоритетите на румънското председателство, но това ще бъде съвсем в синтезиран вид. За да не използвам цялото време и да остане време за въпроси и отговори. Така че аз ще наблегна на тези досиета, които са в дневния ред на вашата парламентарна комисия. Необходимо е да се приеме регламентът Европейската заповед за електронни доказателства в наказателно-правната сфера, също директивата за определене на юридически представители за придобиване на доказателства по наказателно-правни въпроси. Като министър на правосъдието и като председател на съвета по правосъдие и вътрешен ред, за мен е важно да следваме този подход по отношение на досието, което споменах. Трансграничното сътрудничество, извинете, трансграничната престъпност се засилва. Имаме засилено сътрудничество по наказателно-правните въпроси. Необходимо е да има признаване на съдебните решения между държавите членки, което изисква тясно сътрудничество още в началото на наказателната процедура. Регламентът и директивата, които споменах, трябва да осигурят баланс между нуждата от предотвратяване и борба срещу престъпността, което е приоритет от обществен интерес и от друга страна нуждата от защита на основните човешки права, защита на личните данни. Също ще се търси баланс между личните и обществени интереси, така както е установено в конституциите на държавите членки и съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Ние не искаме да засягаме прекомерно много частните интереси и основните права и свободи на хората. Ние считаме, че този баланс трябва да бъде предвиден и се надявам, че с съвместни усилия ще можем да постигнем такъв баланс. През декември съветът по правосъдие и вътрешен ред прие общ подход по проекто регламента и ние поемаме ангажимент да продължим тази работа, за да може да постигнем общ подход и по проекто директивата в най-скоро време. Тъй като това е от обществен интерес. И ние сме твърдо решени да постигнем тази цел. Искам да благодаря и да поздравя също времено госпожа Ципел, тъй като в края на миналата година имах възможност да се срещна с нея и проведохме много добра дискусия. Така изяснихме позиции на съвета и на парламента, за да можем да предприемем необходимите стъпки, за да финализираме работата по тези досията. Има още една интересна и важна тема, свързана с тази, която вече споменах. Имам предвид прилагането засилено сътрудничество в областта на Европейската прокуратура. Европейската прокуратура трябва да стане действена. Нуждата от това е очевидна и не е необходимо да превеждам допълнителни аргументи, за да подчертая този факт. Има трима, четирима европейски съдии, в националното законодателство са предвидени разпоредби за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Ако нараства престъпността в европейски и световен мащаб, средствата за противодействие трябва да бъдат засилени също на европейско и световно равнище. Аз вече споменах електронните доказателства. За това са ни необходими инструменти и органи, които да могат да прилагат тези електронни доказателства. За това е важно да може да се прилагат тези разпоредби, за да можем в близко бъдеще да се определи и главният европейски прокурор, да се формира съставът на Европейската прокуратура. Доколкото знам, до 31 март всяка държава членка трябва да представи своята кандидатура за европейски прокурор. През ноември тази година Европейската прокуратура трябва да задейства и да изпълнява ролята си по защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Румънското председателство ще подкрепи цяло дебата за разширяване на компетенциите на Европейската прокуратура, за да се включи борбата срещу тероризма в тях тъй като, както споменаха, престъпността се проявява по различен начин. Тероризмът е свързан с прането на пари, с много други видове престъпления. Има и друго досие, свързано с борбата срещу измамите, също и подправенето на парични знаци, различни от парите. По време на австрийското председателство беше представена директивата. От тогава има много добро сътрудничество между съвета и Европейския парламент, което показва допълнително колко важна е тази тема. Румънското председателство иска да продължи да работи с Европейския парламент, за да се финализира тази директива в същия дух на добро взаимодействие. След като текстът бъде одобрен от юрист-лингвистите, правните експерти, докато се изчаква приемането му от Европейския парламент, ние ще включим тази точка в дневния ред на съвета за окончателното и приемане. Друга важна тема се отнася до програмата за правата и ценностите, програмата в областта на правосъдието, тъй като зад всички граждански, търговски и други норми е важно да се гарантира участието на гражданското общество, за да се демократизира обществото в по-голяма степен. Румънското председателство ще положи максимални усилия за постигането на обща позиция на съвета по тези досията, които са от голяма важност и които се обсъждат от съвета по настоящем. Разбира се, има и други досията. като регламентът за признаването и изпълнението на съдебни решения в областта на семейното право и във връзка с международните отвличания на деца. Работата по тези законодателни актове върви. Темповете в законодателния процес са доста ускорени. Двата са законодателни органа биха искали да запазят е, този ритъм и дори да го подобрят, така че до края на румънското председателство да можем да констатираме, че сме изпълнили своя дълг. като членове на Европейския съюз. Разбира се, мога да представя и други досията но ще направя това след обед по време на разискванията в други комисии. Позволете ми, господин председателю, да спре до тук, тъй като вече говорих по-дълго от предвиденото. Благодаря ви, дами и господа. Очаквам вашите въпроси. Благодаря и на двама ви. Веднага преминаваме към колегите почти всички колеги са се записали за изказване, което е разбираемо. Периодът е много натоварен. Всички въпроси са важни, така че тъй като искаме да чуем и отговорите, искам да ви помоля за не повече от две минути и ако накрая остане време, да зададете допълнителни въпроси. Ще ви бъда благодарен, ако ми помогнете. Започваме с координаторите и Роберта Мецол от ЕНП. Благодаря на двамата министри. Успех на първото председателство. Искам да ви уверя, че ние сме, партньор, сме добри ваши партньори. Искам да ви кажа, че нашето убеждение е, че Румъния е в, има място в сърцето на Европейския съюз и председателството трябва да отстоява ценностите вътре в Съюза и пред останалата част от света. Затова искам да кажа, че корупцията е антитеза на това, което отстоява Съюза и ние все повече се тревожим от ситуацията в Румъния. Трябва да се борим срещу нея с всички възможности. В противен случай политическия проект ще започне да се пропуква не само във вашата или моята страна, но целия европейски страни. Европейски, румънски граждани ентусиазирано веят европейския флаг при е, минусови температури. Румънците се гордеят а, е, с това, че са румънци, но те са и европейски граждани. Това е така, защото Съюза означава защита на техните ценности и нашият е, дом няма да ги изостави. Казвам това и се отправям към въпроса си. Свидетели сме на това, че хиляди затворници бяха освободени Казвате, че това е резултат от пренаселени затвори. Първият ми въпрос е дали смятате, че пренаселените затвори би трябвало да доведат до построяване на нови затвори, ремонтиране на старите, а не на, до освобождаване на осъдените. Що се отнася до съдебната система, можете ли да поемете ангажимент, че ще се въздържате от по-нататъчни промени на съдебните закони без становището на Венецианската комисия, какви мерки сте взели, за да не се повтарят събитията от август? И накрая, можете ли да дадете ангажимент, че председателството е готово да започне трилози по европейската гранична и брегова охрана преди да приключи? Колеги, не повече от две минути, моля ви. Никога няма да успеем в противен случай. Е, социалисти и демократи, госпожа Сипел не е добре. Е, и Джо Вайден иска да ще я замести. Благодаря. Благодаря за представенето. Действително, времето е кратко и предизвикателството към председателството е доста голямо. Въпросът ми е към госпожа министър на вътрешните работи. Много се радвам, че вие споменахте солидарността, отговорността, но искам да попитам, вие готова ли сте да придвижите напред пакета за обежищата? За съжаление, до сега предложенията ни не бяха възприяти. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос засяга синята карта. Тук също няма напредък. Ако говорим за отговорност в миграционната политика, би трябвало тези два въпроса да ги придвижим напред, възможно най-бързо, не да ги отлагаме. Въпросът ми към господин министър на правосъдията. Радвам се, че искате да приключите доста досиета, да напреднете по електронната а, а, поверителност на личните данни. Имаме общ регламент за защита на данните, но нямаме защита на личните данни в електронна среда. Аз смятам, че това е много необходимо. Знаем, че в областта на върховенството на закон на самата Румъния, изправена пред доста задачи, но това е още един повод да пожелаем успех на румънското председателство. Ще спомена и процедурите за нарушение срещу Полша и Унгария какво мислите вие, какво ще бъде вашето отношение? Какви стъпки предвиждате тук? Хелга Стивенс за ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Най-напред искам да започна с ситуацията в Румъния. Румъния е много важна държава, членка на Европейския съюз и най-младия член на съюза, но е една от държавите, които създават най-много тревоги в съюза. Имайки предвид състоянието на върховенството на закона и независимостта на съдебната система, в вашата страна ние проучихме внимателно резолюцията, прията през ноември. Надяваме се, че и вие сте я прочели и ви призоваваме да не приемате мерки, които да легализират корупцията. Последния доклад по механизма за сътрудничество и проверка за Румъния беше най-критичният доклад, който до сега сме чели. Бихме искали да знаем как бихте отговорили на критиката срещу политиките, които сте възприели. Така че бихме искали отговор на критиките в този доклад. По-нататък за програмата на председателството благодарим на румънските министри за коментарите по програмата и искам да подчертая няколко елемента от името на моята група. С доклада на специалната комисия за борба срещу тероризма е приоритет за нашата група – бихме искали да има доклад за предложението за премахване на туристично съдържание онлайн. Колег, наш колега внесе доклад. Надяваме се а, да постигне максимално бърз напредък по този доклад и се радваме, че това е приоритет и за вас. Друг важен приоритет за ЕКАРЕ е оперативната съвместимост. Убедени сме, че база данни на Европейския съюз, която да е онлайн, би била много полезна. Тя трябва да има биометрични данни и е много важно да се подобри ефективността на мерките за повишаване на вътрешната сигурност. Хубаво е, че и за вас това е приоритет. Въпросът много са другите въпроси, по които бихме искали да се изкажем, но накрая само за обежището и миграцията. Моята група смята, че трябва да се изостави пакетния подход и да се гласуват отделните досията, например системата Евродак. Колегата ми отясно представи добро предложение и бихме искали да се постигне напредък по убежището и миграцията. Вие казахте, че бихме искали да знаем дали има напредък по досието за убежище и реформа. От името на АОД госпожа Гризбек не можа да дойде, но госпожа Интвелт е тук. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата министри за представенето на румънското председателство като предишните оратори. И аз бих искала да изразя своята загриженост за състоянието на върховенството на закона и особено борбата срещу корупцията вие много говорихте напълно основателно за полицейското и съдебно сътрудничество, Европейската прокуратура, но сътрудничество ще функционира само ако всички държави спазват едни и същи стандарти и изисквания. Тук е задължително вашата вътрешна политика да съответства на европейските ви амбиции. С а, тревога научихме, че възнамерявате да а, пре, да около хиляда осъдителни присъди. Възнамерява ли вашето правителство да се съобрази буквално с препоръките на Венецианската комисия за законодателните промени? За пакета обежище чувам министъра, че ще търсите подкрепа. Ами това е подкрепа. Няма нужда достатъчна подкрепа. Има нужда от мнозинство. Това казва договорите. Крайно време е държавите членки и съвета да, вземат, да поемат своята отговорност, да вземат решения докато не се постигне консенсус, няма нужда от консенсус. Така че ви призоваваме да приключите пакета до, в рамките на председателството за програмата Права и ценност. Можете ли да потвърдите, че ще приключите тази програма и пакета в рамките на председателството? И накрая, какво възнамерява румънското председателство да направи, за да пре е, възобнови хоризонталната е, директива за борба срещу е, дискриминацията. Колеги, ще имаме проблем с времето, ако не спазвате ограничението. СДП и НС не са посочили, че са изпратили заместници. Така, продължаваме. Е, две, не, не повече от две минути. О, извинявайте, не господин Коелю. От името на зелените Джуди Сърджентини. Благодаря. Господин председател, председателството трябва да дава пример за всички останали държави членки. Факта, че румънското правителство взе мигранти от кораба си. Лодж беше добър пример. Въпросът ми е, има още 47 мигранти на кораб, на още един кораб си Силот. Ще поемете ли нова инициатива? Можем ли да очакваме румънското правителство да предложи и да предложи по-последователна политика, за да не водим пазаруваци всеки път при спасяването на кораб. Що се отнася до даването на пример, не съм сигурна, че инициативата на господин Тудор за извънредно постановление за отмяна на осъдителни присъди трябва да служи за пример. Говорихте за доверие в, в Европейския съюз. Всъщност, вие подкопавате доверието и подкопавате съдебното сътрудничество. Министър-председателката в речта пред парламента говори за четири стълба и един от тези стълбове е европейската ценност. Трябва да видим това на практика. Все още не го виждаме. Аз поисках среща като докладчик по член 7 за Унгария. Вие не бяхте на разположение. Хубаво е да ни обясните как ще осъществявате процедурата по член 7 едно за Польша и Унгария предишното до, до сега ни казваха, ние сме до тук, от тук нататък поема румънското председателство. Бихте ли ни казали как ще продължите? И така, даването на пример. Господин Коелю. Благодаря, господин председател, госпожо, госпожо и господин министър. Два въпроса. Влизането на България и Румъния в Шенген през 2011 година. Аз бях докладчик в парламента и бях за. Парламентът проявява последователност. В първия доклад за Шенген и в доклада Станишев – не би трябвало да лишаваме българските и румънските граждани от свободно движение в шенгенското пространство. Надявам се, че румънското председателство ще постави този въпрос на масата и ще успее да го финализира. Следващия въпрос и други колеги го повдигнах. Имам няколко притеснения. Съветът блокира общата европейска система за убежище. Пет държави членки са наложили контрол по границите и след това, разбира се, възниква и въпроса за визите. Тук има много несигурност за европейската система. Нямаме много време преди европейските избори и кои са законодателните досиета, които румънското председателство смята, че ще може да приключи. Не можем да разхищаваме усилия. Няма смисъл да се насрочват безполезни срещи, ако не можем да приключим досиетата. Кои са законодателните досиета, които смятате, че можете да приключите в рамките на краткия период. Последната пленарна сесия е през април. Съветът реши, че от февруари нататък няма да има нови трилози. Благодаря, господин Коелю. Госпожа Маковей. Благодаря ви. Действително, румънския народ заслужава върховенство на закона и уважението на Европейския съюз. Румънците излязаха на улиците, размахвайки европейски знамена. Всички те и аз самата желаем успешно румънско председателство, но това предполага доверие, когато председателствата съвета по правосъдие и вътрешни работи Държавите членки трябва да могат да ви вярват. Румънските граждани заслужават върховенство на закона. Знаете ли кой каза това? Юрки Катай. Юрки Катайнен, когато видя е, извънредното постановление за отмяна на осъдителните присъди. Вчера министър-председателя каза, че е обсъдила с вас бързото приемане на тези държавни постановления възоснова на решение на Конституционния съд. Това решение се отнася за бъдещи случаи, не се, нас, не се прилага с задна дата. Ако искате да председателствате съвета по правосъдие и вътрешни работи, ако искате да създавате атмосфера на доверие трябва да преценявате внимателно постъп действията си. Внимател... Допитали ли сте се до някого с тази амнистия? Знаете ли, че Румъния може да бъде наказана? Има още един въпрос, свързан с Европейската прокуратура. Сред приоритетите на председателството и във ваше изказване казахте, че подкрепяте разширяване на дейността на прокуратурата, за да обхване дейности, свързани с тероризма. Председателят приканва ораторката да приключи. Целта на Европейската прокуратура е да работи срещу измамите. Е как ще им възлагаме нови задачи, след, без да знаем как а, функционира? Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата министри за присъствието и двете изказвания и приоритетите на двете е, на председателството говорят е, за амбиция и желание за по-нататъчно развитие на европейския проект. Нямам въпроси, прочетах програмата. Е, призовавам ви да я реализирате. Е, взех е, думата да ви кажа кой се изказа преди мен. Ако госпожа Маковей не беше взела думата, аз нямаше да се изкажа. Госпожа Маковей е бивш комунистически прокурор, бивш министър на правосъдието, която прие НПК без публичен дебат. Тези два кодекса, НПК и ГПК, докато госпожа министърката беше на власт, бяха обявени за неконституционни. Е, бивш бивш а, и тук, идват, и тук се очерня моята страна. Когато тази страна е, беше комунистически прокурор, бях на 6 години и могат и си позволявам да кажа това. Ще ви изпратя гледна точка на правителството, показаното от госпожата за а, извънредното постановление. Но първо нека да погледнем кой говори и какво казва преди да съдим. Пожелавам ви успех, е, господин и госпожо министър. Силви Гиом. А, да, поемам штафетата след а, този диалог. Госпожа Сергентини Саргентини спомена а, стълбовете на вашето председателство. Е, споделям тревогите на своите колеги. Четвъртия стълб е Европа на общи ценности и по-специално законодателни инициативи за намаляване на а, разликата между мъжете и жените, борбата срещу дискриминацията. Моят въпрос е кратък. Какво, възнаме, какво възнамерявате да предприемете по отношение на Истанбулската конвенция и нейната ратификация? Мириам Дали. Благодаря на министрите. Желая на вашето председателство успех. Благодаря ви за това, че идентифицирате че очертахте приоритетите. Аз ще спра, спра на приоритета на управление на миграцията. Говорихте за консенсусни решения. Според мен това означава, че искате да получите съгласието на всички. Какво ще направите, за да постигнете съгласието на всички? По отношение на миграцията има огромни различия и определено има страни, които по никакъв начин не искат да участват и да дават своя дан в този важен въпрос. Говорихте за определен капацитет на държавите членки. Какво ще предприемете с оглед на различните възможности между държавите членки в ситуация, в която а, всеки път, когато възникне криза и няма дългосрочни решения, приемаме временни мерки в зависимост от ситуацията. Говоря за Малта, много малка страна, където нямаме дългосрочни решения. Как ще постигнете този баланс? Знам, че имате много натоварена програма. Говорихте за пакет реформи, свързани с обща система за обежище. Аз съм докладчик за фонда за обежище и миграция и бих искала да разбера какъв е графикът, който предвижда съвета за това законодателство и този фонд. Благодаря. Госпожа Грапини. Много благодаря, господин председател. Почитаеми госпожи госпож, господин министр, много благодаря за представането на вашата работна програма. Аз ви се доверявам. Ще кажа, че Румъния е ощетена. Имате 4 вместо 6 месеца. Трябва да отчетем и това отъжняващо обстоятелство. Благодаря на моите колеги, които споменаха и темата обмен на мнения. Не обсъждаме положението в Румъния. Ако искаме взаимно уважение, трябва да отчетем и това. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха в този дух. Колегата Коелю каза, че Румъния и България са ощетени. От 2011 година имаше 16 председателства. Румъния и България все още не са в шенгенското пространство. И аз искам да подчертая казаното от колегата Коелю. Моля ви, убедете съвета, че както комисията, така и парламентът взеха решение, че България и Румъния трябва да бъдат част от шенгенското пространство. Другата седмица ще има мини пленарна сесия. Тя ще включва един важен дебат, а именно борбата срещу радикализацията в Румъния и в други държави. И ще кажем, че демократично избрани личности не бива да бъдат обиждани. Как ще противодействате на радикализацията? Вие споменахте затворите, но трябва да се действа и сред обикновените граждани. Споменахме също така и мнението на Венецианската комисия, което трябва да вземете под внимание. Тук става въпрос за условия извън договорите. Какво е вашето отношение? Господин Шогор. Господи, госпожо министр, господин министр, това е първото председателство на Румъния след присъединяването и към Европейския съюз. Това е последното председателство по време на настоящия мандат на Европейския парламент. Има много теми, които трябва да бъдат приключени в тези кратки срокове. Задачата ви е трудна, желая ви успех. Уважаема госпожо и господин Коелю, ви споменахте темата Шенген. И тук ще задам своя въпрос. Как смятате да подходите, за да разрешите тази ситуация? Сега продължавам на унгарски. Колегите ми споменаха няколко проблема корупция, върховенство на закона. Аз ще спомена а, дискриминацията. Може би това не е тема важна за Европейския съюз, но въпреки това ще поставя въпроса защо не се приема флага на ковитата част от Румъния с унгарско мнозинство. Не, вие не приемате като правителство флагът на тази общност. Господин Нидермюлер. Благодаря. Малко време има, ще задам конкретни въпроси. Ще попитам председателството какви конкретни стъпки планират за постигането на напредък по пакета за миграцията, по-специално предложението за Frontex, по което има гласувани. Европейската организация за убежищата постигна споразумение с парламента, но от тогава няма движение по този въпрос. Тъй като не виждам шанс да се постигне напредък по Дъблинския регламент, ще ви попитам дали Румъния подкрепя предложението за постигане на временно споразумение за разпределянето на мигранти, които биват отхвърлени от всички пристанища в Европа. И единственото решение би било, ако румънското председателство се застъпи за временно споразумение за разпределянето на тези лица, търсещи е, закрила и предполага доброволното участие на държавите. Това би било добре както за гражданите, така и е, израз на международна солидарност. Благодаря, господин Юрек. Има думата сега. Благодаря. Искам да пожелая на румънското председателство успех в е, усилията и да постигне по-добро сътрудничество в Европейския съюз възоснова на по-добро сътрудничество и повече уважение. Нашето сътрудничество обаче се основава на договори, а не на споразумение или произволни решения. Трябва да се избягват такива едностранни, безработни, безразборни решения, но се радвам, че не се прие предложението Польша да не участва в гласуването в Европейския съвет. Всяко предложение да се преразгледат и променят договорите. Може да се разгледа, но договорите не биват да се е, регулират. Румъния трябва да заяви, че не може да игнорира вота от 12 септември на Европейския парламент. Там е, се дава началото на процедура по член 7 е, защото нямаше мнозинство за задействане на член 354 от договорите. Това решение е доста гротескно. Трябва да се придържаме към договорите а, и не можем да ги игнорираме. Затварянето на тези две производства а, няма да се отрази добре на, а, а, на гражданите, които ще загубят уважение към европейските институции. Госпожа. Благодаря. Искам да благодаря на министрите за присъствието и изложенията. Веднага преминавам към въпросите. Министърът на на вътрешните работи спомена радикализацията и превенцията онлайн, офлайн и в затворите. И аз искам да ви попитам, не смятате ли, че при превенцията трябва да има, трябва да се предвидят социални мерки, също така и образователни мерки, за да се осигури действително приобщаване видяхме при последния атентат в Страсбург, видяхме, че извършител е граждани на Европа, макар и от чужд происход. По отношение на транснационалната престъпност, която управлява трафика и раз, различни други престъпления, при постъпленията финансира тероризма и във връзка с много препоръки на специалната комисия по тероризма, какви мерки смятате да предприемете? Да, знаем, че сроковете са кратки, но това са темите, по които трябва да продължим да работим. И към министра на правосъдието споменахме полицейско сътрудничество и обмен на информация много важен инструмент за борба срещу престъпните организации, не само тероризма. Какви, терори... Какви мерки смятате да предприемате, за да се приемат такива инструменти, особено в областта на съвместното признаване? признаването на е, е, решенията за конфискация. Председателят прекъсва. Томас Чедовски, Господин Чедовски. Благодаря, господин председател. Първо искам да спомена, че ние не водим дискусия за вътрешната политика на Румъния. Изненадан съм, че някои от вас използват този дебат, за да нападат свои колеги. Знаете ли какво означава думата джентлмен? Джентлменското поведение означава, че не използвате това заседание, за да нападате вашите колеги вътрешните работи на Румъния не са обект на тази дискусия. Това първо. На второ място благодаря на двамата министри за техното представене. Надявам се ви да използвате вашето председателство, за да покажете, че вашата държава е модерна и силна и вие искате да постигнете положителни промени. Приветствам връзката между реформата на директивата за а, нелегално пребиваващите граждани на трети а, страни а, с а, пакета за обежищата. По време на румънското председателство а, вие смятате да а, обсъждате тези досиета. Господ... Господин Коста. Костър. Благодаря за вашето, за вашето представене. Ще спомена хуманитарната криза в Средиземноморието. 2200 мъже, жени и деца преследвани политически или бягащи от война, тръгнаха по този път. И една обща програма за спасяване е, на тези хора липсва, за това има частни инициативи. Искам да попитам, вие готова ли сте да започнете такава инициатива, така че е, държави членки автоматично да се съгласяват да приемат тези спасени хора? Аз смятам, че е абсолютно недопустимо онова, което се случи по коледа. Три седмици да не се намери държава, която да приема 49 спасени. А, смятам, че солидарността в Европейския съюз трябва да бъде прилагана на, в действителност. Вторият ми въпрос е реформата на системата за обежища. Не бива в Солидарна Европа отговорността да бъде само у държавите на първа линия. Присъединявате ли се към мнението на парламента, че трябва да има солидарно разпределяне на търсещите обежище, за да се преодолеят ограниченията на дъблинската система. Ето това е въпрос, който можете да разрешите по време на румънското председателство. Това е много важен. Много благодаря, казва председателят. Аз мисля, че румънското председателство започна добре а, да работи по всички кризисни въпроси. Сега ще им дам думата, за да обяснят онова, което смятат. Сега накрая дам думата на госпожа Слана. Много благодаря. Уважаеми е, господа министри, добре дошли в е, Европейския парламент. Благодарим ви за свършената до сега работа и ви желаем успех в бъдещата. Имам една молба към вас. Не се впечатлявайте твърде много от действията на някои колеги от Европа. Дори да са румънци, те очернят родината си при всяка възможност. Да, демократичните ценности са заплашени е, чрез фалшива информация. Това въжи обаче и за самия Европейски парламент. Преди няколко минути госпожа Маковей, е, Надявам се, че никога повече няма да бъде част от европейска институция. Е, тя успя по време на мандата си в Румъния да разруши системата а, и подмени всички ключови постове в Румъния, всички прокурори, без публична консултация и без парламента се промени закона, промени се и без консултация с гражданското общество в Румъния. Толкова за тази тема. Аз съм млада евродепутатка от Румъния и не мога да толерирам подобно поведение. Румънското председателство е изправено пред много председателства. Имате трудни досиета, сигурност, Фронтекс, Брексит, миграция, консолидиране на Европейския съюз – Темите, свързани с сигурността в Европейския съюз, са изключително важни. Какви обаче са перспективите на румънското председателство да се справи с предизвикателствата пред сигурността? Какво е вашето мнение във връзка с Frontex? Повечето държави членки са против предложението на комисията, а именно да се а, използват да, се, да бъдат ангажирани 10 000 гранични офицери. Председателят прекъсва. Сега а, давам думата на двамата министри за отговори. Всеки има около 10 минути на разположение. Това не е много време. Получите много въпроси. Може би е, всеки от вас може да отговори на въпросите, които са от е, неговия портфейл. Зададоха ми въпроси а, е, за а, пакета за а, обежища, Европейската прокуратура, Дъблинския регламент. Това са много важни въпроси, пред които е изправено председателството и може би можете да се съсредоточите върху отговори на тези въпроси. На тези въпроси, на които не можем да отговорим, можете да отговорите писменно. Ако имате а, оплаквания, обърнете се към мен след заседанието. Ще се опитаме да установим кои са най-важните теми, на които румънското председателство трябва да намери отговор в двете области вътрешна, вътрешни работи и правосъдие. Сега давам думата на госпожа председателя министър. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на всички депутати, които поставиха въпроси. Ще се опитам да отговоря на колкото е възможно повече от тях. На въпросите на госпожа Мацола. Госпожо Мацола, благодаря ви много за казаното от вас. Сигурността на границите на Европейския съюз. Там се изпитва сега силен натиск. Но миналата година този натиск беше на най-низкото си ниво от 2012 година насам. Отговорът на държавите членки беше подходящ. Разбира се, това не означава, се, че всичко е чудесно и действа добре. Ето защо е необходимо да се намерят допълнителни решения. Ние трябва да извлечем полки от миналото. Ролята на председателството е да направи така, че законодателните предложения на Европейската комисия да бъдат достатъчно ясни и да отговарят е, на притесненията на европейските граждани. Тези предложения трябва бързо да бъдат е, приети в е, полза на всички. Относно Frontex, ние искаме да приключим преговорите с третите държави особено от Балканите, относно изпълнението на разпоредбите на сегашните законодателни актове. Има още много работа, която да бъде свършена в тази насока. През септември миналата година беше направено предложение за разширяване на на компетенциите на Frontex да бъдат обхванати и други държави, не само тези, които са непосредствени съседи на Европейския съюз. Надявам се, че този диалог с трети държави ще проправи пътя към преговори и с други държави. Господин Вайденхолцер ще се опитам да комбинирам вашите въпроси с тези на госпожа Хелга Стивенс и да им отговори заедно. Вие зададохте въпрос за пакета, свързан с общата европейска система за обежище. Ние всички сме наясно, че са вложени много усилия по това досие – Постигнато е доста по намирането на решения. Като председател на съвета по правосъдие и вътрешен ред, ние ще продължим разговорите в този формат, за да намерим положителни решения и да се постигне нужния баланс между сигурност и солидарност. Това са въпроси, които никога не бива да пренебрегваме. Има различни подходи, един от които е пакетния подход. Втора възможност е да се разглеждат отделните досията сами за себе си но това, което искаме да направим, да деблокираме поне някои от елементите от този пакет. Но няма ясно мнозинство в подкрепа на нито една от тези две альтернативи, поради което ние възнамеряваме да се опитаме да финализираме поне някои от правните инструменти там, където това е възможно по регламента Дъблин. Имаме преговорен мандат, е, одобрен от Европейския парламент по това досие. Ние знаем колко важно е да се намери начин да се реформира Дъблин, за да се осигури по-добро функциониране на Европейската система за обежище. Евродак е, директивата за квалификациите и за приемането. Това също са важни компоненти. На техническо ниво ние ще продължим да работим с държавите членки в опит е, да подновим преговорите с Европейския парламент максимално скоро. По проекто регламента за процедурите в областта на убежището. Ние искаме да продължим преговорите в рамките на съвета. Беше поставен въпрос за досието синя карта. Ще се опитам да отговоря и на този въпрос. Считам, че Европейският парламент е добре запознат с между институционалните преговори по директивата за синята карта. Те бяха доста трудни, трябва да го признаем. Тъй като позициите на двете институции се разминават в значителна степен. Искам да благодаря на предходните председателства, които се опитаха да оформят различни компромисни пакети, за да може да се предвижат напред преговорите с Европейския парламент. За сега обаче всички опити са се провалили. Румънското правителство е, е очертало законната миграция като един от своите приоритети и аз го споменах в е, съпителното ми изказване. Ние ще продължим да работим по директивата за синята карта в търсенето на възможни решения, които да са приемливи и за двата законодателни органа. Успехът на румънското председателство и на съвета зависи в голяма степен на подкрепата от страна на държавите членки. Госпожо Стивенс, вие споменахте механизма за проверка и сътрудничество и последния доклад по него. Връзката е между корупцията и този механизъм не е точно в моят ресор, но що се отнася до мнението ми, искам да ви кажа, че ние добре разбираме, че са необходими непрекъснати усилия за осигуряване на спазване на върховенството на закона, за да се сложи край на прилагането на този механизъм за проверка и сътрудничество. Също ролята на прокурора за борба с корупцията. Искам да ви уверя, че ние непрекъснато търсим подобряване на правната уредба, за да се борим по-успешно с корупцията и нейното предотвратяване. Госпожо Сержантини, благодаря ви много за поставения въпрос. Вие споменахте кризата в Средиземноморския басейн. Това е нещо, което силно ни притеснява. Ние сме демонстрирали своята солидарност в конкретния случай. Миграцията продължава да бъде едно от основните съвременни предизвикателства. За да намерим решение на подобни проблеми, според мен, трябва да потърсим координирано решение в рамките на Европейския съюз. Затова действията ни трябва да са последователни и ефикасни. Като председател на съвета на Европейския съюз, Румъния се обърна с апел за солидарност към държавите членки и сме признателни на онези държави членки, които откликнаха на този призив и осигуриха възможност за някои от мигрантите, които се нуждаеха от незабавна помощ. Ние също приехме част от тях. Ние разглеждаме управлението на миграцията в всичките аспекти. Ще продължим да вървим по този път за намирането на времени решения в конкретни ситуации, за да може да реагираме незабавно на кризи с мигранти. Държавите членки проявяват силен интерес pentru poziția dumneavoastră referitoare la necesitatea благодаря ви, господин Коелю, за вашите въпроси и за подкрепата към Румъния и България за присъединяване към Шенген. Шенген в Амстердамския договор се посочва, че всяка държава членка трябва да въведе в своето национално право законодателството на Съюза. и ние тълкуваме веждането на контрол по вътрешните граници именно в този смисъл, което означава, че присъединяването към шенгенското пространство е основна цел на Румъния от 2007 насам и продължава да е такава цел. И сме признатели не за подкрепата, оказвана от различни институции, сред които и от Европейския парламент – които многократно са се обявявали в подкрепа на Румъния за присъединяване към Шенген. Това, надявам се, да ни помогне да постигнем тази цел. Това ясно показва, че Румъния не е третирана равноправно. Последните дебати в Европейския парламент е, потвърдиха нуждата от приемане на решение на съвета, колкото е възможно по-скоро, относно положението на Румъния и България. Знаете много добре, че от 2011 година критериите са изпълнени и ние продължаваме да отговаряме на тези критерии и по отношение на достиженията на правото по Шенген. Сега се нуждаем от проява на единство, а не изкуствени разминавания между държавите членки. Считам, че всички заинтересовани страни, дори у нези, които изразяват определени резерви за нашето присъединяване, трябва да приемат аргументите, които упоменах. Сега или в обозримо бъдеще Румъния би искала да бъде да не бъде оценявана всеки път как изпълнява достиженията на правото на, на Съюза, защото ние го правим. Надяваме се, че няма да се извършат такива оценки преди да приключи цялостната процедура, а именно да бъдем прияти за членове на шенгенското пространство. Отново благодаря за поставения въпрос. Господин Ждековски. Въпросът ви се отнасяше до предложението за директивата за връщането за втория пакет. Пакета за общата европейска система за обежище. Аз накратко се спрях на този въпрос в встъпителното ми изказване, но връщането на граждани на трети държави – които законно пребивават в Европейския съюз, е важен компонент е, от миграционната ни политика и е важно да осигурим нужните ресурси за лицата, които се нуждаят от международна закрила. Разбира се, трябва да има ефикасна ни и ефективни правила за връщането. Един от инструментите, с който разполагаме, е предложението за преразглеждане на директивата по връщането. Ние искаме да постигнем напредък по това досе, да приключим преговорите по него и да постигнем общ подход на съвета, колкото е възможно по-скоро по време на нашето председателство. Връзката Пакета CES може да създаде някои проблеми. Имаме два екипа, които работят съвместно и има решение за преодоляване на пречките, които са възникнали към момента. Бих могла да продължа и по-нататък, но може би е време да дам думата на министра на правосъдието, но преди това искам благодаря на госпожа Маковей. Аз очаквах въпрос за пакета Евродак. Искам да ви кажа, че ние сме твърдо решени да постигнем напредък и по него. И експертите са постигнали значителен напредък по това досия. Ако не сте отговорили на някои от въпросите, можете да отговорите в писмен вид. Искам да се извиня на колегите, които не получиха отговор на своите въпроси поради ограниченото време. И така, министър Атодер има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред ще направя връзка с казаното от госпожа Мецола. Тя каза, че Румъния и мястото и, че Румъния и мястото на тази страна е в центъра на Европейския съюз. Ние сме убедени в това, но искам да ви уверя, че в момента Европейски Европейския съюз е в сърцето на Румъния. И в сърцето на румънците, защото те се убедиха, че това е общо пространство на свобода и безопасност, към което се присъединиха и те имат пълно доверие в това пространство. Записах всички въпроси, които ми бяха насочени към мен. Ако трябва да ги категоризирам, трябва да кажа, че някои от тях са насочени към мен като председател на съвета по правосъди и вътрешни работи. Имаше и други въпроси, адресирани към мен в качеството ми на вътрешен министр – аз ще се опитам да дам кратки отговори на колкото може повече въпроси. Госпожо Маковей, вие казахте, че ние се стремим към разширяване на правомощията на Европейската прокуратура преди тя да започне да функционира съвсем. Не. Това предполага промяна в член 87 от договора. Ние трябва да разгледаме много внимателно заключенията на европейските съвети и предложенията на комисията. Аз мислех за бъдещето за Европейската прокуратура бъдещето започва, когато тя започне да функционира. В противен случай не бихме могли да предприемем нищо, дори възоснова на член 86 от договора. Върховенството на закона е тема, която се споменава много често и аз ще отговоря от гледна точка на поста, който оправдава моето присъствие. Всички знаем, че върховенството на закона е структуриран по различни начини в различни моменти в различните страни. Всички ние имаме различни правни традиции и правни системи имаме различни истории, всички имаме различна история при изграждането на върховенството на закона. Това е очевидно. Кое е общото? Някой каза, че върховенството на закона трябва да функционира възоснова на договорите, което е напълно вярно. Върховенството на закона трябва да функционира като интегрира общите европейски стандарти. Върховенството на закона трябва да следва необратим процес на изграждане. Не говорим за Римата, говорим за необратим процес при изграждане на върховенството на закона. Върховенството на закона трябва да се укрепва въз основа на препоръки, които са кодифицирани от е, е, Венецианската комисия. Тези препоръки не са общи. Защо? Защото върховенството на закона се структурира на различни нива в различните страни. Ако не беше така, всички препоръки ще да са еднакви за всички. Върховенството на закона трябва да укрепва решенията и, и да отстоява решенията на Конституционния съд. Ето защо решенията на Конституционния съд във всяка страна са окончателни. те не могат да бъдат оспорвани. В, имаше такава възможност в Польша и Румъния, но вече не. Върховенството на закона трябва да се укрепва възоснова на юриспруденцията на Европейския съд. Имаше един коментар, с който съм, съгла... с... С... с който съм съгласен. функцията на държавните служители е да отстояват върховенството на закона, националните ценности и да повдигат нивото на изказванията, но не да критикува страната, от която произхожда. Нека да ви кажа, че сега аз работя по Европейски наказателен кодекс, кодекс пеналис, разгледах наказателния кодекс на всички европейски страни. Има страни, в, в, в които се на, в които е наказуемо критикуването на страната от виш служител който е оправомощен да представлява тази страна. Ако той не може да служи на страната, той не може да я критикува, но това е а, друг въпрос. Сега, когато говорим за програмата права и ценности, искаме да постигнем колкото може повече напредък – по време на председателството на Румъния искаме да финализираме процеса на ниво норми и след това ще предстоят други стъпки. Има една национална тема, която беше повдигната от мнозина. Аз ще отговоря опасност за върховенството на закона в Румъния. Опас, именно опасност пред съдебната система. Именно извънредното постановление за отмяна на хиляда осъдителни присъди. Тук говоря от свое име. Нашата оценка трябва да се основава на точна информация. Аз не знам колко от вас разполагат с точна информация за контекста и предисторията. Обеден съм, че в никой от вашите страни решение, взето от Конституционния съд, не остава без последици. Върховния съд не взима незаконни решения. Конституционния съд казва, че състава от 5, че 5 членния състав се е, създава чрез жреби. Съдебния, Конституционния съд не се съобрази с това решение. Четирима съди бяха избирани с жреби, но председателите от, според Конституционния съд след 2014 година решенията на съдилища с подобни състави са незаконни и Конституционния съд – постанови, че има конституционна разлика между органите на страната, тъй като то предоставят компетенции на други власти, за да извършват наказателно, наказателни преследвания. Ние не искаме това. Не искаме никой да може да се измъква от осъдителна присъди. Вър... Румъния е страна, в която има върховенство закона и не можеш да, не можеш да съдиш хора с незаконно създадени съдебни системи. И заедно с това да очакваш тези лица да останат в затвора. Искаме тези дела да бъдат гледани отново не само за онези, които са в затвора, но и онези, които са освободени. Искаме да разберем дали съдебните състави са били създадени законно и дали показанията са дадени в съответствие с закона. И имаме предвид всички съдебни процеси в периода, в който съдебните състави бяха създадени по незаконен начин. Имаше и друг въпрос във връзка с спазването на препоръките на Венецианската комисия. Да, спазваме ги по начина по който са били формулирани в съответствие с разпоредбите на Конституцията – според Венецианската комисия препоръчва, например, да не правим отвод на членовете на Висшия съдебен съвет е, за обикновени дисциплинарни е, проблеми, тъй като в противен случай те не биха имали пълна независимост. Ние променихме закона и като премахнахме тази разпоредба. Закона за съдебната система в Румъния предвижда магистратите да се пенсионират след 20 годишен стаж. Мнозина изразиха притеснения, комисията изрази притеснения, висшите служители и Венецианската комисия изразиха своята загриженост. Променихме закона, така че магистратите вече не могат да се пенсионира след 20 години трудов стаж. В Румъния има 720 000 магистрати. Ако съдът беше влязал в сила, 200 хиляди съдии щяха да се пенсионират и щеше да настъпи недостиг на магистрати в съдебната система. Очевидно има много други въпроси и е, притеснения, които бяха повдигнати тук. Аз аз ги групирах по теми. Ако не бях, ако не съм отговорил на всички въпроси, ще използвам процедурата предложена от председателя. Ще ви а, представя писмени отговори. Председателя, колеги, ако има въпроси, които смятате, че не са получили отговор, С... Свържете се с мен, господин Коелю. Процедурен въпрос, господин председател. Вие казахте, че министрите ще отговорят в писмен вид на нашите въпроси. Имаше един много важен въпрос, зададен от много колеги във връзка с приоритетите на председателството в законодателни, по законодателни въпроси. Последната сесия ще бъде в Страсбург, ще бъде през април. Съветът реши да не започват нови трилози след февруари. Ако може, може ли министъра да отговори на един прост въпрос? Кои законодателни досиета смятате да приключите по време на председателството? За нас това е много важно. Благодаря. Това не беше, това не беше процедурен въпрос. Не би трябвало да се опитвате да зададете такъв въпрос под претекст, че, са, че е процедурен. Знам, че има процеси, които са в ход и председателството, заедно с целия си екип, споделиха по кои досиета смятат да работят. Знаем, че има много досиета, някои от тях ще бъдат приоритетни, но в момента нещата са в протест. Не знам дали ако бяхме ги попитали още веднъж, дали ще да могат да ви дадат удовлетворителен отговор. Каквото можем да приключим до април, ще го направим. Но има просто изключително много досиета, които са блокирани. Те няма да са обект на работата на настоящото председателство. Но моля да ми а, простите, че отклонявам а, този въпрос. Аз съм говорил и преди с а, господата министрите знаят, че съществува такъв проблем. Извинявам се на господин Ленард и господин Мело, които ще чакат за следващата точка от дневния ред. Искам да дам още веднъж думата на господата министри, за да кажа в едно-две изречения, кои са техните приоритетни досиета по време на председателството. Е, Mulțumesc, domnule europarlamentar, pentru întrebare. N-am vrut să evit răspunsul. Благодаря, господин председател, господин Коелю. Аз не бягах от въпроса, но смятам, че в, изложението си, в изложенията си ние казахме, че сме решени да работим по всички досиета. Всички те са много важни, искаме всички те да бъдат приключени. Много е трудно, но не можем да ви кажем в настоящия момент колко досията ще приключим, защото ние не сме единствената страна в процеса. Освен съвета има комисия и парламент. Би било рисковано да ви дам отговор в момента, но мога да ви уверя, че сме твърдо решени да придвижим всички напред. И е. всички те са важни за нас. Нека да ви напомня какво каза министър-председателят, представяйки приоритетите. Подходът на румънското председателство към въпросите, които трябва да бъдат решавани през следващите месеци, ще се характеризира с амбиция и реализъм. Да не забравяме, че времето е съществ, въпрос от съществено значение. Искаме да приключим колкото може повече досията. Разбира се, някои досиета са по-родни от други, ако трябва да перифразираме Джордж Орвел. Това е очевидно. Не по-малко очевидно е това, че председателството, за разлика от това, което каза представителя на комисията, е добре организирано, ефективно. Докладчиците ключовите въпроси за Дъблин и пакета, всъщност това е въпросът, който трябва да решават. А, също така прокуратурата. Това са все приоритети. Да не говорим за економическите и валутни въпроси. За разлика от другите е, досиета, нашите са блокирани. Всичките наши досиета са блокирани. Работи парламентът, е, парламентът е ангажиран. Така че отговорът на вашия въпрос е поредността на важните въпроси, приоритетите е въпрос за целия парламент. Може би това е най-важната битка, която се води. Защо? Защото в други области няма блокирани досиетата. Няма блокирани досиета. Госпожо Маковей, не е по процедурен въпрос, нали така? Честно казано. няма да бъде по процедурата. Обеден съм. Казах по същество. Но това не е процедурен въпрос. Моля ви, помогнете ми. Може ли 20 секунди? Това е психологическа война. Никой друг няма да ми помогне. Защо не ми помогнете Вие да, да преминем нататък? Вече трябва, вече щях да съм приключила. Има докладчици, докладчици в сянга. Има докладчици, докладчици в сянка, които присъстват. Някои от тях си тръгнаха. те също си имат политически проблеми от дома и те дават приоритет на тези досиета. Полагат огромни усилия. Впечатлен съм от тях и председателството също полага огромни усилия да, се, да приключат всички тези досиета. Така че нека да приключим тук този разговор с министрите без разводняване. Нали нямате нищо против? Имате. И искам само да кажа и няма да говоря по същество. защитавам страната си и не критикувам. Госпожа Викстрем е тук и госпожа Гризбек дойде. Тук са всички депутати, които са ангажирани. Ма не забравяйте, че е, председателството върши огромна работа. Е, работете с е, докладчика на друго ниво. Благодаря на докладчиците, докладчиците в сянка that the presidency is engaging with them. So please stay positive. Председателството работи с тях. Нека да бъдем позитивни и да свършим колкото може повече работа. Благодаря на министрите и екипите. Това е, разбира се, само началото. И ще работим интензивно с вас. Благодаря на двамата. We have votes at 11.45 and um, Колеги, сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Оперативна съвместимост между информационните системи на Европейския съюз. Ще чуем докладване пред комисията относно преговорите. Ще чуем господин Ленарс. Много благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Мога да спестя и малко време. Извинявам се от името на господин Мел. За съжаление, той е болен днес. Не може да присъства. Аз ще говоря от името на двамата по хода на тристранните преговори по оперативната съвместимост. Напреднахме доста. През октомври миналата година гласувахме в комисията Либа и до тогава имахме четири трилога по време на австрийското председателство. Последният от тях беше на 13 декември. Тогава намерихме балансиран компромис за всички отворени политически въпроси. Най-важните от тях бяха а, общият, а, общата система за идентифициране, а, за действия по наказателно преследване. Говорихме и за ефективността на системите и за ограниченото използване на базите данни по тези, за тези цели. Ако госпожа Маковей има малко време да изслуша моето представяне, също ще се радвам успяхме да запазим ефективността на системите, но и да ограничим използването на данни а, до конкретни а, запитвания, за да не заобикаляме законите за достъпа, които бяха договорени а, преди това, когато говорихме за използването на различните бази данни и шенгенската система нещо ново, на което ние като Европейски парламент настоявахме. Успяхме да убедим съвета да включи нашата идея за веб-портал и различни нива на достъп до данните, както и специални разпоредби за личните данни. След последния триалог през септември продължихме работа на техническо ниво. Има и някои отворни въпроси. Правото на получаване на информация, например. Надяваме се след постигането на компромиси да получим подкрепата на двете институции и се надяваме оставащият триалог на 5 февруари да бъде последния по време на румънското председателство, след което да затворим досието. Това само по себе си е забележително, защото предложението на комисията дойде през декември 2017 година. Само за една година успяхме да напреднем толкова. Нямаше да е възможно без чудесното сътрудничество между докладчиците в Сянка и подкрепата на асистентите, екипите и секретарията на нашата комисия, както и без допълнителната информация от Агенцията за основни права. Всички респективни агенции, както и комисията ни помогнаха, така че се надяваме да можем да гласуваме по това досие през април. Председателят много благодаря. Сесилия, искаш думата по този въпрос или нещо различно? Точно по този въпрос искам да говоря. Смятам, че е крайно време да обсъдим този въпрос като екип. Мисля, че екипът на Джерон Ленърс може да се гордее със свършената работа. Искам да ти благодаря за изключително доброто и приятно ръководство. Напреднахме по пакета за оперативна съвместимост. Някои наши проблеми с предложението на комисията бяха премахнати. Обсъждахме ги много честно, много директно, особено по а, общата база данни за идентифициране – Включихме няколко защитни механизми, които да гарантират доброто функциониране на тази система и мисля, че както докладчикът, така и ние направихме доста щедри усилия да включим всички предложения за изменения самата аз и моята група сме много доволни, че включихме изменения за закрила на децата и защита на основните права на европейски граждани и граждани от трети държави. Как ще се съхраняват данните също се изясни. Има, разбира се, проблеми на политическо ниво, но се надявам преговорите да получат още през този мандат, за да се подобри споделянето на информация между държавите членки, което е и смисъла на цялата задача да се подобри безопасността и сигурността. И благодаря още веднъж на господин Ленарс. Много благодаря на Сесилия. Има ли други желащи да се изкажат по въпроса за оперативната съвместимост? Добре, значи още веднъж, Ерон, благодаря ти за работата, благодаря и за информацията, която ни даде. Така, благодаря, колеги. Сега смятам, че можем да преминем към точка 7 от дневния ред. Обща европейска система за обежище и доклада за нейното изпълнение. Това е представене на изследване, което беше отложено за този момент. Надявам се някои от колегите ни да се присъединят към нас. Това е общо разискване за обща европейска система за обежище, и ще чуем информация за изпълнението във връзка с инструментите на общата система за обежда, които са на разположение на комисията. Нямаме много време, ще бъда кратък и ще дам думата на право. на господин Райан, който ще говори от името на Европейската комисия. Yeah, you say what you're going to do. Go ahead, Mr. Ryan. Yeah. Заповядайте, господин Райан. Ще посъкратя малко встъплението, защото напреднахме във времето. Благодаря. Доколкото съм разбрал, комисията трябва да направи кратко представяне на работата ни във връзка с прилагането на настоящите инструменти от общата система за обежищата. Ще се спра накратко на тях. Ще използвам и възможността да обясня за целите на нашата дискусия защо някои определени доклади във връзка с прилагането на обща система за обеждата не бяха прияти и публикувани. Това във връзка с вашето писмо до комисара Врамополус преди коледа. Ще кажа няколко думи и за това. Първо, Искам да кажа, че комисията много сериозно приема задължението си да следи прилагането на обща система за обежищата. Разполагаме се с различни инструменти. Продължаваме да работим по всички тях, независимо от текущите усилия да се реформира тази обща система. И в този контекст Комисията организира множество експертни срещи в, с държавите членки в връзка с проблеми за, с транспонирането, с тълкуването на законодателните актове, с прилагането на отделните документи. Организирахме за всеки инструмент комисии за контакти, организирахме срещи с заинтересовани страни и експерти. На много от тези срещи поканихме и представители на секретарията на комисията Либа и те присъстваха. Също така подготвихме редица проучвания във връзка с изпълнението и прилагането на инструменти, практически мерки и мерките предприяти от държавите членки. Проведохме и множество мисии на място в държави членки за да обсъждаме с местните компетентни власти затруднения при прилагането на отделните инструменти, за да можем да определим какви мерки могат да подобрят положението. Някои държави членки вследствие на това предприеха промени агенцията ЕАСО също така взе мерки в подкрепа на държавите членки. Някои, също някои държави членки бяха предприяти правни мерки от страна на комисията. Там, където имаше недостатъци при изпълнението и там, където се съмнявахме, че държавите членки ще направят промени а, по собствена инициатива. Работата на службата за подкрепа в областта на обежищата е, е много важна. Тя предоставя оперативна помощ на място, не само в Гърция и Италия, а и също така и в е, България и Кипър, например. Предоставяме обучение на компетентните власти в държавите членки и разработваме практически насоки за органите в областта на обежището, като например стандарти за приемане за агенциите, така че навсякъде да са в сила различни стандарти. Има много технически изисквания за условията за приемане. Докладите за държавите по происход са част от тези изисквания имаме общ подход към нуждите от закрила и тяхното установяване както и е, правата за признаване в момента се обсъждат. Е, това е част от е, насоките за изпълнение на за държавите членки. Върху това работи агенцията. И накрая започнахме процедури по нарушение в някои държави членки, които не спазват правилата и разпоредбите. Малко информация и статистика. 62 такива, такива производства за нарушение са в ход. Повечето от тях са за неспазване на транспонирането и несъответствие. Повечето от тези производства все още са в а, ход. А, и това е в хода на нотификацията от страните членки, че се работи по транспонирането. Получихме такива нотификации. По изискванията за докладване – Вашата комисия привлече комис... вниманието на комисията на някои такива въпроси. Има и предложения за изменения на настоящите изисквания към докладването какво може да се очаква от приемането на второто поколение инструменти във връзка с обща система за обежищата. Надяваме се да отстраним недостатъците на досегашното законодателство. Комисията заключи, че ще са нужни изменения в настоящото законодателство – през април 2016 година комисията излезе с съобщение във връзка с тези изменения през май и юли 2016 година тези предложения бяха отразени в различните инструменти. Комисията включи новите изисквания при наблюдението на изпълнението на инструментите. И в хода на сегашната работа комисията имаше задължение да приеме доклади във връзка с прилагането и изпълнението на тези документи. Целта на приемането на тези доклади беше да се обясни необходимостта от изменения в законодателството. Комисията предложи промяна в някои инструменти и е, обясни това в е, специални е, меморандуми. В е, случаите, когато предлага законодателни промени в е, сега действащото законодателство в областта, в областта на обежището. Председателят прекъсва. Искам да те помоля да бъдеш малко по-кратък, понеже вече сме пресрочили предвиденото време. Сега искам да дам думата на доктор Валтер Ван Балехой и доктор Сесилия Навара. Вие сте доктор, не съм се объркал при вашето представяне. Те представят службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания и сте автор на изследване в областта на обежището. Давам думата на вас. Много благодаря. Ние вече представихме това проучване на 7 януари, така че ще продължим там, където спряхме. Става дума за проучване, което отчита какво означава, ако бъде изоставен общностния подход, също какво е отражението върху човешките права и какво е економическото отражение. Основните елементи на днешната презентация е, че ние разгледахме какво липсва в действията и сътрудничеството на Европейския съюз, тръгвайки от законните пътища, стигайки до случаите на връщане, както и лицата, които вече са признати за бежанци. Трябва да подчертаем и нещо очевидно, а именно, че допълнителни действия на ниво Европейския съюз може по-добре да се справи с предизвикателствата, които изпитват държавите членки по отношение изпълнението на изискванията за съвместните екипи. Освен това са необходими по-широки действия във върховенството на закона, контрола по границите и други, за да се постигнат целите. Както вече споменахме, Това проучване не беше тясно свързано с законодателните досиета, които се разискват, а по-скоро така нареченото Asylum Journey, пътят към убежището. Виждате на този слайд. Следващия слайд, моля. Недостатъците и пречките, които констатирахме, са свързани с тези, които вие сте обсъждали многократно. Вашата комисия липсват законни пътища за кандидатстване за международна закрила, липса на устойчиво споделяне на отговорности в Европейския съюз, недостатъчно добри условия за прием, слабо прилагане на процедурите в областта на обежището и квалификацията, ограничени услуги за социално-економическо интегриране на беженците, ограничения в изпълнението на решенията за връщане и липсата на механизъм за наблюдение по изпълнението на спазването на правата на човека от трети страни и неизпълнение на основните права, на което ще се спра след малко. Докладът прави разграничение между ефекта върху отделните лица, липсата на свободни, свобода. Виждате тези три колонки. Всичко това показва, че има заплахи за спазването на основните права на търсещите обежести в етапа преди при стигането, тъй като няма законни пътища, кандидатите за обежеще приемат много рисковани пътувания, което се вижда от многото трагични случаи, констатирани през последните години. Освен това, се подкопават също и правата на обежище. Има много повече случаи на малтретиране. Не се спазват правата на мигрантите. На етапа пристигане и подаване на молби могат да бъдат подкопани правата на обежище поради недостатъците на дъблинската система. Освен това, трябва да споменим и за правата на детето, които не се спазват в този контекст. След като бъдат признати за кандидата за обежище, те трябва да получат право да работят. Това обаче не се спазва, тъй като няма достатъчно подкрепа в тази сфера. Могат също да има погрешни решения за връщане, което да постави под въпрос хуманното отношение на тези хора. Давам думата сега на Сесилия. И така можем да констатираме различно въздействие върху економическите аспекти. Виждате ги на тази таблица. Първо, някои от пречките увеличават възможността тези търсещи убежище да се оказат в нередовна ситуация. Това води до допълнителни разходи, свързани с контрола и предотвратяване на незаконната миграция и на трафика на хора. Също има сериозни с отчетността. Third cost related to reduced employment prospect. Да се намалят възможностите за набиране е, на повече приходи. Това е друг е, проблем. Има лоши условия на прием. Също няма достатъчно достъп е, до услуги в последствия. Също дъблински трансфери. Има неефикасност при изразходването на средствата. Всичко това води до огромни разходи всяка година. Има различни варианти, които са ви познати. Първата от която е въвеждането на хуманитарни виза. Този парламент предложи подобно нещо през декември. Очаква се сега отговор на комисията. Освен това се разширява мандата на ЕАЗО. Третият вариант е много важен, като се има предвид какъв е лошия ефект от липсата на подготовност, а именно да се подобри изпълнението и наблюдението на общата система в областта на обежището, също да се отчитат предпочитанията на лицата, когато се определя коя ще бъде отговорната държава, също да се стимулира достъпа до заетост и интеграция, да се гарантират човешки права и финансова отчетност във външното финансиране и също присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека. Допълнителни действия в тези насоки ще гарантират по-добро спазване на ценностите и правата на Европейския съюз, ще подкрепи третите страни, ще намали нивата на незаконна миграция в ЕСА, ще се намалят разходите за гранична сигурност и наблюдение, ще засили управлението, ефикасността и координацията на процеса на обежището, ще позволи по-бързо социално-економическо интегриране на търсещите обежище и на бизнесите, също ще стимулира заетостта, което ще увеличи приходите от данъци и економическия растеж, ще се засили укрепването на човешките права в страните на завръщане. допълнителни човешки и финансови ресурси ще са необходими, за да се стимулира капацитета на Европейската агенция в, областта на обежището и на унези, които помагат на европейско и национално ниво на беженците и търсещите обежище, също да се държи сметка за оценка на процедурите, които съществуват в трети страни, да се подобрират информационните системи на Европейския съюз, да се подобрят интеграционните програми, включително изучаването на език. Това ще изтрува около 22,5 милиарда годишно. Трябва да отбележим, че не всички от възможните решения са изразени в количествено изражение, но економическият е, ефект е, ще бъде разискван от е, следващия ми колега. Моята презентация се отнася до економическата оценка. Колегите вече представиха някои данни. Това е уникално изследване. Той има много амбициозен обхват, тъй като обхваща етапа преди пристигането и след разглеждането на молбата. Много от въпросите са от правно естество. Ние разглеждаме правните и економическите аспекти. Обхватът като цяло е много широк. Използвани са много източници, статистически данни за убежището на Евростат, също доклади и изследвания, извършени от Европейската мрежа в областта на миграцията. Освен това, сме използвали различни показатели. За да се създаде база данни, ние използвахме една обща рамка. Бяха набелязани 9 недостатъка по време на това пътуване към обежище. Това са пречки и недостатъци, които създават проблеми, които са в основата на проблема. Затова е важно да се отчитат при оценката. Първо, лошо управление и координация. лошо отчитане на нуждите и предпочитанията на лицата, слаба предсказуемост на процедурите по обежището. Ние използвахме едно проучване на ОСР, което показва колко недостатъци има в предсказуемостта на правните процедури. И тук един от показателите е процента на уважените молби. И другия основен проблем е свързан с расизма и ксенофобията. Това е също въпрос, който е обхванат от нашето изследване. Има пет категории на въздействие, които сме отбелязали. Има някои, които са свързани с правата на човека, но те не са обхванати в економическото въздействие. Какво е въздействието върху обществото и хората? Понякога това е едно и също. Този слайд показва именно това, което казах тук, що Тук виждате данни, които показват какъв е ефекта от тези 9 пречки и недостатъци. Например, липсата на законни канали. Виждате, че това въздейства всичките 6 категории на въздействие – на базата на тази карта можем да направим и своите оценки. Може би ще имам време да представя един от вариантите за политически решения, макар че имаме няколко такива, а именно хуманитарните визи. Това е свързано с оценка на добавената стойност от Европейския съюз, така както беше разисквано от комисията Либе. Ние разгледахме какви са разходите, свързано с този вариант на политиката. Ще са необходими човешки ресурси за обработка на молбите и за осигуряване на правна помощ и превод. Освен това, е, ще са необходими разходи и за сигурността за проверките. Освен това, това ще има и ползи. 20% ще се намалят разходите в сравнение с сегашното положение. Ние сме изчислили, че това ще доведе до 6,2 милиарда годишното, което би било нещо положително за Европейския съюз. Тъй като нямаме време, давам към последния слайд от моята презентация и към моите заключения. Последния слайд, моля ви. Благодаря. Виждаме, че недостатъците и пречките в системата на обежище на ЕС водят до сериозни разходи за обществото. Но от друга страна има редица варианти за политики в тази област, където може да се допринесе за преодоляване на тези пречки и недостатъци. Обежището ще бъде важен въпрос и през едните години, затова е важно да се разгледат тези възможности. Ние правим една предварителна оценка в доклада. Допълнителни изследвания са необходими, за да се задълбочи анализа. В проучването се посочва, че решенията, които са ефикасни, че са унези, които разглеждат откъде проистичат тези пропуски и недостатъци. Учита, да се отчитат също и нуждите на отделните лица и техните предпочитания. Това ще доведе до повече предсказуемост, до спазване на техните права и до недискриминация. Председателят. Ще дам думата на... Искам да благодаря на всички, които направиха презентации до момента. Благодаря на всички експерти. Радвам се, че имаме вече цялата презентация, която можем да използваме. Колеги, а всъщност преди да преминем към гласуването, Госпожа Гризбек и господин Лопес Агилар искат да вземат думата. Благодаря, господин председател, за това изложение. Нямаме достатъчно време за дебат, но мисля, че трябва да се спрем на ситуацията в Европа. Тя е много интересна. Аз често използвам израза цената на неизползването на европейския подход в различни срещи. В, в отговор на атаките на различните популистите, видяхме цифрите, каква е цената на статуквото в областта на убежището. Близо 50 милиарда евро. Виждаме, че в нашите, че ние успяхме да постигнем напредък в реформата на правото на обожище, но не в парламента е причината за блокажа, а в съвета е един кратък въпрос, тъй като нямаме въпрос по първата част на доклада там говорите за отсъствието на законови средства и опасността, която това води за отделните лица и това води до забогатяване на трафикантите, използването на опасни системи. Можете ли съвсем накратко да представите мнението си, анализа си за това какъв е, е механизмът на хуманитарните визи? Може ли е, този, може ли, могат ли хуманитарните визи да решат съществуващите проблеми? Благодаря, Натали. Е, господин Лопес Агилар. И аз ще бъда кратък, тъй като нямаме време. Много конкретен въпрос към двамата представители на Европейската комисия чухме големия брой процедури за нарушение. Казвали сме го много пъти. Няма нищо по-лошо за името на Европейския съюз от несъответствието между европейското право и поведението на отделните държави членки, които с презрение нарушават европейското право. Това не е някакво хипотетично право, а е съществуващо право. Достъпна ли е информацията за тези процедури за нарушения и за държ... на засегнатите държави членки? Има ли държава членка, също която няма процедура за нарушение, за нарушаване на европейското право на обежище? и пакета за обежище. Видяхме как, каква е ситуацията. Едно от предизвикателствата, един от проблемите, е, една от темите е, че понякога връщането не е ефективно. Това е цитат. Рядко се казва, че броя на връщане на навърнатите лица е впечатляващо висок. В много страни броя на върнатите лица е по-висок е, от е, лицата, които стигат. Колко е важно връщането, като има предвид, че в много страни брой на върнатите лица е по-висок от влезлите лица. Много интересни изказвания. Няма да имаме време. Трябва да гласуваме в 45, в 45 но трябва да има и пауза. Разговорите, отговорите ще трябва да бъдат в писмен вид. Така, ние ще ви предоставим отговорите. Благодаря на Стивън и на екипа му. Благодаря и на двамата колеги. Ще гласуваме в 11.45 след една минута. Е, част от гласуването е важно. Снабдете се с карта си за гласуване. Ако те не са у вас, направете така, че да ви бъдат донесени. Или пък ми съобщете, ако нямате карта. Ще започнем с няколко секунди. colleagues, everyone ready? We can uh, proceed. Готови ли сте, колеги? Да, Тома, знам, че ти си готов. Питам за останалите. Много хора все още не са седнали. Моля, седнете. Започваме точка 9 Европейска мрежа на иммиграционни служители. Сесил, искаш ли думата преди да започнем гласуването? Искаш накратко. Добре, заповядай. Благодаря, Клод. Само искам да благодаря на секретарията и всички сътрудници за готовността им да работят и да помагат е, в хода на изготвянето на доклада. Благодаря. Започваме да гласуваме изменение 39. Гласувайте. Has everyone voted? If just everyone just uh, get settled and vote on this first one. Has everyone voted? Just put your cards in. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 40. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение едно. Гласувайте. Край. Приема се. Компромисно изменение 2. Начало. Край. Компромисно измерение 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 125 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. Гласувайте. Край. Приема се. 127 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето компромисно изменение. Гласувайте. Край. Приема се. 128 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 147 изменение. Гласувайте. Край. Приема се. 150 изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 6. Гласувайте. Край. Приема се. Седмо компромисно изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 160-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 8. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето компромисно изменение. Гласувайте. Край. Приема се. Измерение 29. Гласувайте. Край. Приема се. 163-то изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля си. 173. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 174. Гласувайте. Край. Приема се. Компромисно изменение 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Стоилс. Компромисно изменение 11. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 180-то изменение. Гласувайте. По това изменение 180 имаме повече един глас от НП в повече. Сега е един по-малко. Край на гласуването. Е, приема се 12 компромис. Гласувайте. Край на гласуването. 190-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 13. Гласувайте. Край. Приема се. 197 изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Може ли амблок да гласуваме до, от 198 до, 2000, до 201? Може ли? Не може. 198 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 199. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 200. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 201. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 14. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно измерение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 214 изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 41. Гласувайте. 41. Край. Отхвърля се. 42. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 46. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение 16. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то компромисно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 18. Гласувайте. Край. Приема се. Компромисно изменение 19. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 20. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Гласувайте. Край Компромис 22. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Гласувайте. Край. Приема се. Компромис 24. Гласувайте. Край. Приема се. Изменение 71. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73 и 8, които са идентични. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 76. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърли се 77. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26-то компром. А, извинявайте, изменение 78. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 26-то компромисно изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82-ро изменение. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Изменение 81. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 27. Моля, гласувайте. Приема се. 28 компромисно изменение. Начало. Край. Приема се. Компромисно изменение 29. Начало. Край. Приема се. Изменение 90. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 30. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 34. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме, на тек... гласуваме текста с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38 за 11 против. 5 има въздържали се. И сега решението за започване на преговори има нужда от абсолютно мнозинство. Начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Всички ли гласувахте? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 39 за, 13 против, 2 въздържали се. И така. Поздравление за докладчика. Колеги, преминаваме към гласуването на следващия доклад. Създаване на инструмент за предприсъединителна помощ и ПП-3. Докладчик по становище госпожа Валеро Бодил. Искате ли думата? Не. Преминаваме към гласуването. Веднага преминаваме към компромис 1. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. и изменение 90. Гласувайте. Изменение 90. А, извинявайте, каза председателят. Да, да, да. 90-то изменение. Извинявайте. За... Председателя се извинява за объркването. Гласувахме ли 90-то изменение? Отхвърля се. Девето измерение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 91. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 92. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 94. Гласувайте. Край на гласуването. 95. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 96. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 97. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме Амбок от 98 до 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към сто двадесет и първо изменение. Гласувайте. Отхвърля се. 13-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Компромисно изменение 3. Край на гласуването. Приема се. 127 изменение. Край на гласуването. Сто двадесет и 129 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 16. Начало, край. Отхвърля се. 17. Начало. Край. Приема се. 18. Начало. Край. Отхвърля се. 19. Начало. Край. Двайсет. Начало. Край. Приема се 21. Начало. Край. 22. Начало. Край. Отхвърля се. 23. Начало. Край. Отхвърля се 24. Начало. Край. Приема се. 26. Начало. Край. Приема се. 27. Начало. Край. Приема се. 28. Начало. Край. Приема се. 29. Начало. Край. Отхвърля се. Колко са съображенията? Пита председателя. Много се съжалявам. Нищо не мога. Не можем да гласуваме на блок. Продължаваме. 30 начало. Край. Отхвърля се. 31 начало. Край. Приема се. 33. Начало. Край. Carriage 34 open. 34 начало. Край. Приема се. 35 начало. Край. Приема се. 36 начало. Край. Rejected. One. Отхвърля се. Едно. Начало. Край. Отхвърля се. 40. Начало. Край. Отхвърля се. 41. Начало. Край. Приема се. 42. Начало. Край. Отхвърля се. Второ изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 44 начало. Край. Приема се. 45 начало. Край. Приема с 46 начало. Край. Дръжте си пръстите там. 47. Гласувайте. А 46 беше, беше прието. Ама какво е това? 47. Гласувайте. Извинявай, Будил, знам, че ти се вълнуваш. Отхвърля се. 48. Гласувайте. Край. Приема се. 49. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля си. 50. Гласувайте. Край. Отхвърля се. Трето изменение. Начало. Край. Приема се. 51 за. Начало. Край. Приема се. 52. Начало. Край. Приема се. 53. Начало. Край. Приема се. 54. Начало. Край. Приема се. 55. Начало. Край. Приема се. 56. Начало. Край. Приема се 57 начало. Край. Приема се 58 начало. Край. Приема се 59 начало. Край. Отхвърля се. 60 начало. Край. Защо преминавам през това четилище? Толкова ли е интересно? 61. Начало. Край. Приема се. 62. Начало. Край. Приема се. 63. Начало. Край. Отхвърля се. 64. Начало. Край. Приема се. 65. Начало. Край. Отхвърля се. 66. Начало. Край. Приема се. 67 начало. Край. Отхвър. Изменение 4. Гласувайте. Край. Приема се. 68. Гласувайте. Край. Приема се. Пето изменение. Гласувайте. Край. Приема се. Гласуваме на текста с измененията. По именно гласуване. Всички ли гласувахте? Приема се 38 за 4 против 10 въздържали се. Поздравления за докладчика. Следващата точка е изпълнение. Прилагане на правните разпоредби и съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции. Иска ли някой да се изкаже преди гласуването? Добре. We go to amendments. Изменения 2 и 6. Гласуваме ги амблок. Гласувайте, моля. Край на гласуването. <clears throat> Отхвърля се. Изменение 1. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменени 4. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се изменени 5. Гласувайте. Край. Приема се изменение 7. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 11. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение. Начало на гласуването. Край. Приема се. 14-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15-то. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И накрая електронно гласуване по целия документ. Гласувайте, моля сега. Край на гласуването. Приема се с пълно единодушие 54 гласа за, нито един против, нито един въздържал се. Поздравление за докладчика. Колеги, Следващият вод по създаването на централизираната система за идентифициране на държавите членки, които имат информация за постановени присъди, системата Екристи Н. Даниел Далтън е докладчик. Гласуване по целия документ. Преди гласуваме, иска ли господин Далтън да каже нещо? Да, благодаря съвсем накратко. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха по това досие. Преди две години започнах да работя по това досие. Мислех си, че е, е лесно. Оказа се нещо съвсем различно, но работихме много добре. Работих с моите колеги, всички отстъпиха от своите първоначални позиции. Надявам се, че днес доклад ще бъде прият с всички компромисни изменения, които ние изработихме за вас. Благодаря. В комисията Либе едва ли има много лесни досиета. <laughs> Благодаря ви за изказването. Благодаря и аз на всички работили по това досие. И сега преминаваме към а, вода по това досие. Гласуваме по целия документ. Гласувайте електронно, моля сега. Thank you. <laughs> two votes. Abstention. There are two votes. All right, two. Sorry, my apologies. Under the directive. Sorry, the vote is closed. Край на гласуването. 304 гласа за, 11 против, 9 въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към гласуване Извинявам се още веднъж на докладчика. Сега гласуваме по директивата. Гласуваме по директивата. Гласувайте, моля, сега. The vote is closed. Край на гласуването. 37 гласа за, 9 въздържали се и 8 против. Поздравление за докладчика. Yeah. И с това приключи гласуването. Ще продължим заседанието в 4 часа. Yeah, I don't know <laughs> you just...